Mes chers collègues, monsieur le commissaire, nous, nous reprenons. Уважаеми колеги, уважаеми комисар, започваме отново работа. Преди да стигнем до точката в дневния ред, която засяга бюджета за 2013, бих искал да уточня, че след гласуването от тази сутрин в нашата бюджетна комисия по доклада на колегата Ранферм за проекто решение и същевременно проекто регламент за проектните облигации, считаме, че това гласуване представлява мандат за преговори от страна на е-, парламентарния екип за сключване на евентуално споразумение на първо четене съгласно 70 и приложение 21 от е, правилника. Всички представени групи имат е, съответно представители е, сред докладчиците и докладчиците в сянка съответно. Така, преминаваме към проекто бюджета 2013 прият от колегиума в комисията тази сутрин. Господин комисар, добре дошъл сте съществува доста необичайна процедура, защото това е просто лошо стечение на обстоятелствата. Господин председателя на парламента бе поканен тази сутрин да присъства на заседанието на колегиума на комисарите и практическата последица от това е, че вие е, бяхте свободен едва не след обед. И за съжаление, за разлика от това, което бяхме разбрали, има вече през съобщение едновременно и от е, председателя на парламента и от комисията. А ние ще обсъждаме те първа нещата. Сега, вярно, че първата информация е, по принцип е, трябва да бъде подадена на парламента и, и, и това се е случило. Е, но само чрез една личност, макар че тази личност, разбира се, е достатъчно достойна и уважавана от нас, председателя на парламента. Сега, това няма да има кой знае какви последици. Най-важното е, разбира се, съдържанието. Всички знаем, че бюджета за 2013 има особено значение естествено в общия настоящ контекст, но също така и защото това е бюджета на последната година от многогодишната финансова рамка 2007-2013 и съответно ще служи за референтна година за следващите години. И така, господин комисар, давам ви веднага думата. Uh, Благодаря ти, Елен. Може би накратко трябва да обясня думите на председателя на комисията. Миналата седмица променихме процедурата, но това не е ново като традиция. Получи се случайно така, че председателят на парламента беше поканен тъкмо в момента, в който се приемаше, проект, трябваше да бъде прият проект от бюджетът в колегиума. И според договорката ние трябваше първо да дойдем тук, а след това да излезем пред пресата. Така че случайността е всъщност е щастлива, защото 2013 година представлява огромно предизвикателство и е толкова по-важна става сътрудничеството между институциите. То е предпоставка за един балансиран бюджет за 2013 година. Може би е, тази случайност трябва да се превърне в установена процедура за в бъдеще. Първо да информираме парламента, а след това да обявяваме нещата пред медиите. Просто трябва да координираме нещата в времето. Но Нека сега да започнем с този необичаен бюджет за 2013 година. Не е необходимо да подчертавам пред вас колко е важен този бюджет. Той не е някакъв произволен бюджет, а е бюджет, който включва в себе си огромни бюджетни проблеми на фона на бюджетните проблеми в държавите членки, като в този бюджет търсим изход от ситуацията. Ако вземем само лихвите върху задълженията на държавите членки, общата сума възлиза на трикратния общ бюджет на Европейския съюз. Представете си за какво става дума. Ние не сме нито причината, нито последното решение на този проблем, но във всички случаи между политиката на економия и инвестициите трябва да се постигне баланс. Има 8 страни с изключително висок процент на безработица като беше изтъкнато, че недостигът на кредити води до дефицит на инвестиции, а оттам и до недостиг на работни места, които са необходими особено за младите хора. Заплащанията. Колегите Йоханес Хан и Шолуш а, говорят за повече бюджетни кредити за плащания. Поискаха повече бюджетни кредити за плащания, получават увеличение от 6,8% което разбира се не съответства на очаквания потенциал от а, необходими бюджетни кредити, но в крайна сметка принудени сме да се подчиняваме на ред ограничения. Предполагам, че тези обяснения едва ли са нови за вас. В края на финансовата прогноза се появяват допълнителни очаквания за плащания не е изненада за вас, това се знае и в европейските столици от опит. Става въпрос за дял бюджетен, който с течение на времето се увеличава. И това е обичайната ни процедура. Сега друга една тенденция, която констатирахме и която не съответства непременно на нашите прогнози. Виждате колко е голяма ножицата между БКПЗ и БКП. за 2007 и 2008 година е имало забавяне при договарянето за финансовата прогноза. Сега не е така, но все по-голяма наистина става е ножицата между бюджетните кредити за плащания и за поети задължения. Тук Та, за тази година това са 18 милиона, с до година се стремим ножицата да не бъде по-голяма от 13 милиона. Това са неизплатени е, поети задължения. Вчера на съвета на външните министри и по общи въпроси имаше делегация на парламента в Люксембург и няколко души попитаха какво да правим с, с тези неизвършени плащания RAL. Сега не можем да дадем някаква патентна рецепта, но Просто тези поети ангажименти трябва да се изпълнят. Това, което ви казвам, едва ли е ново за вас. Казвали сме ви го и друг път. Сините прави, които виждате, а, започват от 2011 година. С други думи, изплатили сме поетите задължения. Но пунктираната синя линия всъщност съответства на основателните очаквания за вземания от държавите членки, от 27 държави членки. Виждате, че тези основателни очаквания са доста над проекто бюджета предложен от комисията. Винаги сме били обвинявани, че прогнозираме прекалено високи потребности, а всъщност се оказва, че прогнозата ни е на много по-низко ниво от така наречените основателни права на 27-те държави членки. Сега, какъв е подходът ни тази година? Председателят на Европейския парламент също ни подкрепи, между впрочем, в това отношение. Не можем изкуствено да занижаваме бюджетните кредити за поети задължения, но можем да се предпазваме от прекалени а, изисквания, защото днешните поети задължения са утрешните плащания. Сега сме се опитали ангажиментите под формата на бюджетни кредити за плащания да бъдат на възможно най-низко ниво. Тоест през, 1000, през 2007, 2008, 2010 те растяха много бързо, сега предвиждаме много по-бавен темп на растеж, който да не надвишава а, процента на инфлацията за 2013 година. Тук трябва да спомена два пилотни проекта, които стартираме, за да това е, са облигациите свързани с конкретни а, проекти и съвместните финансирания. Но въпреки това голямата разлика между поети задължения и действителни плащания ще си остане, макар че ще успеем да я намалим. А, авансови плащания за 2014 до 2020 година просто няма да бъдат възможности, защото иначе ще имаме взривообразно нарастване на плащанията през 2014 и 2015 година. Тук виждате таблица, която е, надявам се се чете добре от задните ред, редове. Тук са показани, е показан ръстът на поетите задължения и е, бюджетните кредити за задължения и бюджетните кредити за плащания. Посочени са и областите, в които ще има повишаване на размера на плащанията. Но когато излезем с е, съобщение на комисията и работим с обществеността, трябва да внимаваме, защото в момента съставянето на бюджети на европейско и национално ниво е едва ли не екстремен спорт. Така че е много трудно а, един бюджет да се обясни на обикновения гражданин. Това е даже по-важно от редакцията на бюджета. Но въпреки промените оставаме с 6 милиарда под прогнозираните плащания. Сега ще видите областите, в които наистина ще има нарастване на плащания. конкурентоспособност и сближаване преди всичко. Всичко останало сме свили колкото сме могли. А, мислила, че сте виждали този слайд. Няма да се спирам подробно на него. ще се финансират програми като учение през целия живот и други. Ето как обичаме да съставяме бюджета а, за бюджетните кредити, за задължения и за плащания, виждате какво е разпределението. Сега по сега минавам по функции. Функция 1А, това е най-силно нарастващия обем за година, така както сме се договорили още преди, през 2006 година с парламента. Разбира се, той е във връзка с седмата рамкова програма и с другите програми за иновация, растеж и създаване на иновативни работни места. Ето по този начин се опитваме да откликнем на потребностите на възможно най-големи групи от населението. Виждате а, поетите е, задължения, е, т.е. бюджетните кредити за плащане, Европейски социален фонд и останалите фондове, които са създадени за подпомагане на групи от населението в е, неравностойно положение. Функция 2 тя се развива съгласно прогнозите, но този път не се превърна в наш, така, в наш основен приоритет. Приоритетите ни бяха сближаване и конкурентоспособност. Тук управлението на природните ресурси а, трябваше да бъде свито. Предстоят ни трудности, разбира се, защото тази година имаме да плащаме сметки в областта на научните изследвания, които са от миналата година. Ето сега започват да пристигат сметките за 2012 година. Тази таблица просто трябва да я разгледате. Тя не се нуждае от моя коментар. Има и някои така особености във връзка с предстоящото присъединяване на Харватия ще има трансфер на необходимите е, средства, за да се откликне на потребностите на Харватия. Ще се вземат и средства от предприсъединителните фондове. Сега и Сърбия получава също средства от тези предприсъединителни фондове. Това тук е администрацията. Виждате в средата как са разпределени средствата между комисията и останалите институции, включително парламента. Общите разходи се делят на две категории – европейски училища и и пенсии, изплащане на пенсии. Виждате тук информация както за бюджета на парламента, така и за другите институции. Виждате как сме се опитали да ограничим административните разходи на тази таблица, сравнителна. Има два момента, за които не можеше да се говори за повишаване над процента на инфлация. Така че сведохме исканията на институциите на 1,9%. Това беше така акт на любезност от наша страна но не бива да забравяте, че трябва да се отчитат общите ограничения. Например, за съда ще трябва да се открият 12 нови съдийски е, места. Там, разбира се, ще толерираме е, надвишаването на очакваните разходи. За, при омбудсмана се увеличиха разходите за найем. А, службата за външни действия също имаме повишаване от 5,7%. Това са обаче все оправдани а, повишения, надвишавания съгласно член 314. А за парламента мога да кажа, че той се придържа стриктно към общите, общата ни договоре, договореност да не надвишаваме процента на инфлацията в, през годините. Сега различните постове. Виждате, в третата колонка усилията на комисията сега ще трябва да се откриват, разбира се, щатни места за Харватия за 2014 година, но въпреки това накрая ще излезем на минус. Това съответства на тенденциите към а, нарастване в някои новообразувани органи. Парламента, например, спазва изискването за ненадвишаване на процента на инфлацията, въпреки че се създават нови работни места в него. Оп Опитахме се за Харватия, например, да има нетен резултат от минус 6%, нещо, което се случва за първи път от 1957 година насам. Сме имали непрекъснат растеж. Тъй, че за първи път от а, основаването на общността ще имаме по-малко работни места през следващата година в сравнение с предходната. Такова нещо никога не е имало, но това е, е изискването на времето. Освен това, разбира се, че не бива да абсолютизираме нещата. Все пак трябва да се има предвид, че 95% от всички разходи всъщност са за Европа, а не за брюкселските институции и администрация. Тъй, че да не надценяваме значението на категорията администрация. Много от е, членовете на тази комисия знаят как може да се играе с е, административните разходи и те да си променят местата в функциите. Сега привилегия имат е, изследователските институции тук, за разлика от останалите. Знам, че Юта Халк няма да бъде особено щастлива от това, само че е, нямаше как при централизираните агенции имаме известен спад. Тук... I know how sensitive is heading 1A for the Знам много добре, че функция едно е особено важна за парламента, защото става дума за иновации, изследователска дейност и способност. Обаче има определени програми, които не показват задоволителни резултати и е възможно да се допускат економии при управлението на тези програми. Например, ИТЕР. Как трябва да се финансира ИТЕР? Аз знам, че ние отново ще влезем в спор по този въпрос, докато намерим най-добрата опция за финансиране на ИТЕР. Аз обаче обещах, че ще представим достоверни цифрови данни в рамките на нашия проект и също така економиите извън седмата рамкова програма и в нейните рамки е, проистичат от пропуски в изпълнението. Това обаче не се отразява отрицателно върху програмата, защото не се изчерпат е, изцяло средствата. Така че ако извършим известни економии в тази програма, това няма да и се отрази негативно. Аз обаче искам да разбера какви са представите на парламента във връзка с финансирането. Мога да си представя каква е вашата реакция. Твърди се, че има достатъчно поле за действие при сега съществуващите средства. Трябва обаче да се направи по-точна разбивка на тези средства предвид е, финансовата програма. Ние знаем, че в многогодишната финансова рамка финансовото програмиране при много програми е, беше представено за 2013 година, но както казах, не всички програми са изчерпили потенциала си и ако намалим разходите, тогава ще трябва да се справим и с този проблем. Това са различните сфери на изследователска дейност, в които ние имаме възможности или поне откриваме такива за реализиране на економии. Освен това трябва да прибавим и факта за разширяване на Европейския съюз чрез включване на Харватия партия. Цифровите данни за Харватия са включени в проекто бюджета за управление и е, от следващата година вече ще започнат е, да действат, така че няма да има възможност за избор. Е, 687 милиона са заложени е, в полза на Харватия и те ще бъдат включени в е, коригиращия бюджет и в е, допълнителния бюджет след ратифицирането, т.е. след като приключи процедурата на ратификация. Това за Харватия напълно съответства на процедурните правила, мога да кажа. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за тази презентация и за таблиците, които ни представихте. Доста колеги искат думата и ще започна, разбира се, както обичайно с нашия докладчик, господин Лавия. че Първо, искам да благодаря на господин Левандовски, за направените пояснения и искам да благодаря също за това, че той представи в писмена форма своята презентация, така че ние разполагаме изцяло с нея и можем да вземем отношение. Аз обаче няма как да а, не спомена, както направи и председателят Ламасур в а, началото на заседанието, че тази годишната процедура беше пояснена от председателя на комисията по време на пресконференция и комисар Левандовски представи на, преста... на представителите на медиите цифровите данни. Това е прецедент и ние се надяваме той да не се повтаря в бъдеще, защото има утвърдена традиция е, цифровите данни да се представят първо на бюджетната комисия на парламента и след това на представителите на пресата. Е, става дума просто за добрите отношения между органите на Европейския съюз и се надявам, че следващата година отново ще се действа по утвърдената процедура. Е, ние разполагаме с проекто бюджета не можем да го коментираме за няколко минути, защото ще сме изложени на риск да допуснем неточности тази година, обаче вие облегчихте нашата работа. Тази сутрин в 7.30 часа BBC излъчи коментар тези 6,8% увеличаване на кредитите за плащания. Това го получихме към закуската тази сутрин и бихме могли вече да вземем отношение. И искам сега да насоча вниманието на господин комисара към следното. това беше казано и от председателя Барозо в пресконференцията. Вие го повторихте тук, господин комисар. Заявленията за плащане вероятно няма да могат да бъдат включени в тези 6,8% увеличаване. Те е, вероятно не покриват съответните заявления за плащане, идващи от е, сферата на селското стопанство и в рамките на Кохезионния фонд. Така че, е, може би ще има заявления за плащания в по-голям обем от е, реалния за това. Комисар Ревандовски помоли да действаме отговорно и реалистично. Това е записано в насоките, които бяха прияти на пленарна сесия и а, също така комисар Левандовски е записал това още на първата страница на своята презентация. Това е, а, чисто формално изискване, но се знае, че то трябва да се изпълни и по същество 6,8% увеличаване на кредитите за плащания – Доколкото виждам, това не може да се противопостави на останалия свят, но знаем как нещата ми протекоха миналата година. Знаем какъв беше резултат от процедурата на съгласуване. Стигнахме до една точка, от която трудно можехме вече да се върнем. И е, увеличени бяха кредитите за задължения, но не кредитите за плащания. И е, вече е, вземанията е, нямаше как е, да е, бъдат реализирани предложението на комисара да се увеличат е, кредитите за плащания с 6,8% е първа крачка в правилната посока и тези кредити за плащания се е, разпределят между отделните функции в бюджета. Комисарят очерта приоритетите, които ние сме посочили в нашите насоки. Помолихме съвсем е, основателно, съвсем е, ясно да се е, действа най-вече в секторите е, растеж и заетост и стана ясно, че в функция 1А ще трябва да се увеличат заложените средства в 1Б също и то точно при тези програми, които се отразяват най-силно върху растежа и заетостта. За това ние благодарим. При определени програми ние обаче си запазваме правото още веднъж да извършим основно проучване. Не знам доколко колегите в рамките на парламента наистина са доволни от факта, че, например, в рамковите програма се съкръщават цели сектори, за да се получат тези 360 милиона за ИТЕР. Тези съвместни предприятия, които трябва да се финансират, това става за сметка на съкръщаване на средства от други програми, но всичко това ние ще подложим на оценка и ще можем да представим един подробен отговор също и в рамките на триалога, който се подготвя и в край крайна сметка вече ще има и гласуване накрая. Аз обаче съм изключително доволен от подхода към отделните статии от бюджета, най-вече по отношение на МСП. Аз наистина мога да кажа, че подкрепям схващането, че заложените средства трябва да отговарят на потребностите, така че да се създаде растеж и заетост в цялата система. В европейския бюджет е, са заложени ограничени възможности, така е, обаче има добри подходи за преодоляване на кризата. Искам да посоча, че в групата за мониторинг е, по изпълнение изпълнението на програмите, която вчера заседава в парламента е, способността за освояване на средства по такива мерки беше оценена много високо по отношение на нейната ефективност е, и то най-вече във връзка с специфичните програми, които тук е, са много добре осигурени, финансово осигурени с необходимите средства. И логическият извод е, че е, всъщност е, е, тук се изпълнява това, което обсъждахме през последните дни с комисията. След това има още една таблица с съпоставки с бюджета от предходната година и виждаме едно леко увеличение, но все пак увеличение при функция 2, също така при, при функция 3, е, някои, е, за да могат да се е, покрият някои разходи във връзка с миграционните потоци и с социалното измерение на бюджета. Ние оценяваме това високо. Естествено, трябва да изчакаме резултатите да видим какво ще стане с различните останали функции, след това бюджета за административна дейност, за управление. Аз мисля, че предложението на комисията е съгласувано с едно писмо, в което се иска намаляване на административните разходи. Една малка забележка ми позволете по кредитите за задължения, увеличаване с 2%. Всъщност това напълно съответства на темпа на инфлация и може да се каже, че е чисто политическа мярка. И това, че има а, несъответствие между задължение и плащане и това несъответствие трябва да бъде редуцирано, това означава, че в края на плановия период ще трябва да бъдат увеличени кредитите за плащания, а кредитите за задължения, това съответства вече на политическата воля. Казва се, че в кризата са необходими повече, не е необходима повече, а не по-малко Европа и ако а, увеличим средствата при кредитите за задължения, това означава, че постав... замразяваме европейския проект. Затова в парламента ние би трябвало да си помислим по тези въпроси и в заключение още веднъж искам да изкажа благодарност на господин комисаря за подробните данни, които той изложи. Ние ще ги проучим заедно с другите аналитични звена през следващите дни и по този начин ще можем по-лесно да обхванем предложението във всичките му аспекти и да реагираме съвсем конкретно, така че да можем като парламент да направим необходимите декларации пред съвета и комисията. Искам да кажа, че по отношение на плащания, ние заедно с комисията ще следим развитието тази година, за да можем да окажем съдействие, ако е необходимо, при съгласуването. Но наистина ние желаем много точно да следим тези неща. Когато става дума за това европейските средства да се използват наистина ефективно и да се а, а, изпълняват задълженията, това ще трябва да намери отражение в кредитите за плащания. Ние не искаме да преживеем отново това, което стана миналата година по време на съгласуването. Благодаря. да, действително, Отбелязали сте, че доста информация излезе в печата от тази сутрин. За съжаление, живеем в епоха, в която с Twitter и с всички други модерни технологии вече е невъзможно да избегнем факта, че в момента, в който се появи идея в мозъка на някой от служителите в Европейския съюз, тази идея да се появи в интернет. Когато в BBC казват плюс 6,8 равно на 100 милиарда евро, естествено е, трябва да помислим по въпроса. Сега, уважаеми колеги, 12 души са поискали думата. Комисарът ще трябва обаче да тръгне след 35 минути и за това ще ви помоля да бъдете възможно най-кратки в коментарите си и въпросите си, така че да му оставите достатъчно време, за да отговори. И ще дам, разбира се, приоритетно думата на нашия друг докладчик и след това на доклад чика в сянка, но моля наистина всички да бъдат кратки. Аз самия ще се лиша от всякакъв коментар. Благодаря, господин председателю. Вярно е, че първите подробности от това предложение за бюджет е, получих от е, през конференцията по време на обяда и мога да ви кажа, че комисията наистина получи доста критики и въпроси по време на тази пресконференция. Сега, преди е, въпроса ми по същество по администрацията, две дребни бележки. Наистина е добре да предвидим допълнителни пари за растежа и за заетостта. И мога да го кажа като британски е, депутат. Още веднъж е, ще кажа, че Великобритания днес се обяви това е в рецесия. Така че цялата помощ, която можем да получим в тази връзка е добре дошла допълнителна, допълнителни суми за селското развитие, за растеж, за заетост в седмата рамкова програма наистина са добре дошли. Сега, по бюджета за администрацията, за който говорим днес, знаете, че аз съм докладчик в Европейския парламент по този въпрос и въпреки, че става въпрос за малък дял защото става въпрос за 5% от бюджета на Европейския съюз за администрация, но искаме да се уверим ние като парламентаристи и, и не само да се уверим, но да можем да докажем, че можем да направим економии и ще допринесем за бъдещи економии. Вярно е, че едно увеличение за до година под 1,9% наистина ще отговори на очакванията, за да прокараме такова послание. Да, да се надяваме, че ще постигнем един такъв по-нисък процент 1,9%. Обяснихте ни, че някои няма да могат да получат очакваното увеличение. Трябва да видим как наистина ще постигнем това за всички институции, така че всички институции да минат под цяло 1,9. Сега за персонала. Вярно е, че някои институции вече казаха, че ще съкратят персонала си за в бъдеще и вероятно ще трябва да продължим да работим в тази посока и да се работи на ваше равнище, господин комисар. Важно е всички институции да работят заедно. Важно е вие като институция, но и парламента да дадем пример. И за това отправям призив да работим заедно по административните разноски за в бъдеще, да си сътрудничим повече между институциите, по въпросите за превода, писмен и устен, например, е, човешки ресурси, информатика, всички тези е, пера е, биха могли да бъдат предмет на по-засилено сътрудничество за бъдеще и да ни позволят съответно да направим економии за бъдеще. Това е призъва ми днес, господин комисар. Нека да работим заедно в областта на административните разноски, за да можем да осъществим тези спестявания за бъдеще. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, разбира се, че е, все още не мога да се изкажа конкретно по числата, които познаваме едва отскоро. Но така както ни представяте предварителния проекто бюджет, можем да си направим извод за ситуацията, в която се намираме при представянето на проекто бюджетите на комисията винаги е, това става по много жив начин, подчертават се онези области, е, в е, които се полагат особени усилия. Обикновено всяка такава област има свое мото, инвестиции за младеща и така нататък. Този път тези пъстри думи ги няма. И само по себе си това говори какъв бюджет ни чака. Сравнително плосък бюджет, нещо, което се потвърждава и от цифрите. Поне това е моето впечатление. Ако сравня числата, които вие ни представихте, с, а, планираните програми за 2013 година, виждам, че някъде трябва да направим урязване на бюджета, но пък по, в някои отношения сме дори под границата, която ни се поставя. В втората група има, да, известно намаляване. Просто моето впечатление е, че кой знае какви усилия не са полагани от ваша страна, дори когато става дума за приоритетни области. На миналия дебат в пленарната зала бяхме, изразихме надежда, че ще се договорим кои са приоритетите Ние се надявах това да проличи в днешната ви презентация, но за съжаление не е така. Сега числата 6,8 допълнителни процента на пръв поглед звучи като сериозна сума. Съветът във всички случаи ще го възприеме като висока сума, а ние всички предварително знаем, че дори и тази сума няма да бъде достатъчна и колкото и да не се харесва това на съвета, нека комисията да ни запознае с реалните потребности защото става въпрос все пак за поети задължения, а не за някакви фантастични и магинерни числа. Тъй, че смятам, че тези 6,8% няма да бъдат а, достатъчни. А, сега по-конкретно, за 2013 година бяхме казали, че маржът ще бъде 125 милиона евро а от вашата информация излизат 181 милиона. Значи откъде идват тези 80 милиона разлика, почти 80 милиона? Това е, е леко тревожно за мене. Например, за финансирането на ИТЕР. За ИТЕР сте положили усилия, за да намерите правилния път. Но тук става дума за урязване, а не за економии. А ние искаме, се стремим да осъществяваме економии. Имаше програми, за които ви казахме, че са приоритетни. Добре, убедете ме, може аз да не съм права. Но как да разбираме тези в кавички економии, които са си съкръщения и урязвания? Сидония. Uh, you, uh, you, for... Uh, благодаря, господин председател. И благодаря, господин комисар, за презентацията. За разлика от казаното от колегата току-що, аз съм убедена, че увеличаването на плащанията, което предлагате, е реалистично. И за разлика от съвета, който е, и за разлика също от съвета, който също мисли, че е прекалено голямо. Мисля, че времето ще ни попречи да обсъдим нещата в подробности, но все пак нека да изтъкна няколко момента. Вероятно няма да можем да изясним всичко днес, но в рамките на бюджетната процедура може би ще успеем. Общата тема, която вие задавате за бюджета 2013 е растеж и заетост. Това е много положително според мен. Именно от това имат нужда европейците. Европейците се интересуват от работно място и е, от това да могат да съхранят това работно място. Този бюджет, който се цели именно в създаването на работни места, е чудесно замислен. И мисля, че трябва да продължим да работим в тези измерения. Сега, за програмите за способност и иновации също ще кажа, че увеличението е нещо чудесно и други колеги го казаха и в частност за малките и средни предприятия. Освен това, увеличенията за седмата рамкова програма и за учене чуването през целия живот. Няма да изненадам никого, че се радвам и за тези увеличения. Сега мисля, че трябва да се анализира внимателно положението с плащанията. Мисля, че е някаква комбинация от различни причини. Недостатъчно плащания през 2011 и 2012, т.е. закъснение и бумът ще се прояви през 2012 и съответно ще ни трябват средства през 2013. Това е логично. Но мисля, че това е свързано също така и с самия цикъл на различните програми. Вие го казахте, но може би си заслужава да се обсъдят нещата по-подробно. Дали става въпрос за естествен цикъл на тези програми или за бюрократичния цикъл? И защо стигаме до такова положение? Какво можем да направим, за да го избегнем за бъдеще? Как да подобрим сътрудничеството с бенефициерите и с държавите членки, за да имаме малко по-точни прогнози прогнозни оценки да избегнем такива закъснения за бъдеще. Естествено, отговорността пада на плещите на комисията и на държавите членки. Те трябва да поправят и подобрят нещата, но искам да подчертая, че за парламента това наистина ще е тема, която ще анализираме задълбочено. Ще спра до тук, но и друг път ще се връщам на тези въпроси. Благодаря. Бъдете кратки, защото наистина комисарът не разполага с време, казва председателя. Господин Алваро, който <laughs> проявява нетърпение от името на либералите. Благодаря, господин председател. Не е необходимо да се гледа BBC, е, достатъчно е да се чете пресата една седмица и ще види, че са отразени тези 6,8%, но е, аз е, съм обезпокоен, че този факт беше премълчен от комисията от съвета. Благодаря ви много за представената презентация. Мога да се съгласа с Сидония в нейната оценка, също и с преждеговорившите. Имам предвид целите на стратегия Европа 2020 и е, това са точките, които са особено важни. За голяма част от моята политическа група мога да кажа, че изследователската и развойна дейност са особено важни. Ние нямаме много капитал в Европа, освен капитала, който носим в главите си и ако е, ускорим иновационния цикъл в европейските програми, мисля, че ние бихме могли да помогнем на много от регионите. Така че смятам, че това е наистина твър... много разумна стъпка да действаме в тази сфера. Освен това трябва да посоча, че не съм сигурен по отношение на кредитите за плащания и за самите плащания, дали тези стойности, такива каквито са предложени, могат да бъдат запазени и трябва да бъдат запазени. Аз мисля, че плащанията трябва трябва да се а, адаптират към задълженията, които трябва да изпълняваме и не съм сигурен дали в днешното време успоредно а, увеличаване на кредите за плащания, дори и малко е правилната стъпка. Ние трябва да успеем а, в най-голяма степен да балансираме, да сближим а, кредитите за плащания и задължения, така че да попълним тази празнота. А, така че в отделните редове от бюджета ние ще можем да проверим дали това е изпълнимо на практика. Така наречените маржове за мен са твърде големи в съществени сектори. Това, което искам да попитам в момента е следното. Аз не мога да разбера изцяло в сферата на кохезионната политика. там се цитират стойности 3,3 и 11,7 в сферата на плащанията. Това са завишени стойности. Аз искам да попитам дали държавите членки изобщо могат да изпълнят тези програми има ли смисъл да увеличаваме тези стойности или да а, погледнем по-добре какъв механизъм можем да осигурим, така че държавите членки да могат да участват в тези програми. Тук не трябва да предлагаме погрешни стимули и е, когато получавам коментари от държавите членки, е, те са в същия дух. Аз си е, жал, жалая, ако се позовават на економическа, на дългова криза, то тогава държавите членки да изпълняват е, фискалния пакт и економическия пакт. Те трябва да напишат домашните си, за да е, е, излезем от кризата, а не да ползват само средства от европейския бюджет. Това, което не разбирам, е твърде голямото увеличаване на средствата за миграционните потоци. Това не е наша задача да е, изпълняваме задълженията на държавите членки. Можем да участваме, да предложим решения, обаче това може да стане чрез програми. За това аз не мога да си обясня това високо нарастване в рамките на този фонд и сега не искам да споменам имена на държавите членки, е, които е, като че ли не изпълняват задълженията си да правят интелигентна миграционна политика. Е, това не може да бъде наша задача, тази политика това е задача на отделните държави членки. Въпреки това, аз в обобщение още веднъж искам да кажа, че сме много радостни за това, което се прави в сектора изследователска и развойна дейност и може би едно предложение за следващия бюджет когато се представя проекто бюджета и се провеждат дискусии в държавите членки, същевременно с това да се представи една оценка на допълнителната полза, от която да е видно какви са синергийните ефекти на този бюджет и как те биха могли да се отразят в държавите членки. Ние, аз не мога да бъда пророк, не съм оракълът от Делфи, но все пак. Благодаря ви. Хелга Трител. Мисля, че нарастването в размер на 2% на поетите задължения е, прекален, е, е доста умерено и разумно, за да остане наистина под е, е, процента на инфлацията, тъй че не бива да предизвиква истерични реакции, но тъй като в политиката винаги има истерични реакции, ето сега по отношение на тези 6,8% за плащанията, трябва да направим всичко по силите си, да обясним това число. Това е резултат от общите политически усилия, включително и на съвета, а трябва да има баланс между структурни изменения, необходимост от економии и все пак разумни инвестиции. Така че числата за 2013 година са разумни и са израз на това, което се породи в дебата за правилната комбинация от инвестиции и е, економии. От гледна точка на зелените все пак не мога да не кажа. Току-що чухме и аз съм съгласна, че комисията се е старала да отразява целите на стратегия 2020 за компетентоспособност, образование и конкурентоспособност. способност и колкото повече инвестираме в тези области, толкова повече работни места ще направим, особено, ще създадем, особено ако говорим за зелените технологии. Това трябва да обясняваме на хората. Зелени технологии, повече работни места. Казахте, че задълженията намаляват при учението през целия живот, а плащанията а, се увеличават Правилно ли е това? И една молба, не съм сигурна какво става с Life Plus, нагоре ли отиват плащанията и за поетите задължения или надолу? Не се видя в бързината. Благодаря, Елга. Господин комисар, Напълно съм съгласен и мога да подкрепя заглавието на вашия бюджет. Отдавна ние отправяме такова послание. Европейския съюз трябва да се съсредоточи върху областите с добавена стойност, а именно заетостта и растежа. Така че подкрепяме вашето предложение също и за иновациите, за научно-изследователската дейност и за подкрепата на малките и средни предприятия. Искаме също така да добавим, че имаме усещането, че общия пазар, единия пазар е средство и трябва да бъде централното средство, чрез което да постигнем економии на европейския пазар. А това средство сякаш не работи достатъчно добре. И когато добавяме е, бреме на плещите на държавите членки, тогава вече съвсем няма да се съгласим, защото гражданите вече са подложени на доста сериозни строги економии и мисля, че е, това увеличение от близо 7% наистина няма да бъде правилното послание към тези граждани. И е, чрез такова послание можем и да загубим изборите. Господин комисар, ние разбираме причините, поради които вие представяте такова предложение. Аз разбирам какво искате да кажете, когато говорите за тези средства, но избирателите не го разбират. И затова се обръщам към вас и ви питам, защо не докажете, че можете да направите същото, като всички предприятия, като всички регионални е, власти, като всички правителства. Не може да се иска увеличение от 7%. Докажете ни, че това, което всъщност вие търсите и искате, е економия от 7%, защото това трябва да докажем пред широката общественост. Трябва да покажем, че сме готови да затегнем колоните. И същевременно трябва да можем да докажем, че разходите на Европейския съюз представляват наистина добавена стойност и че наистина създават работни места, т.е. че действително допринасят за растежа. Ето това е вашето предложение. за това не ми подхождат. Председателя Марта Хансен. I am not convinced by the justification. Господин комисар, Господин председател, аз не съм убедена от вашата обосновка за повишаване на плащания. Казвате, че задълженията и вземанията постъпат по-късно в края на финансовата рамка. Трябва обаче да посоча, че увеличаването на а, непокритите задължения не е свързано с а, това. Можете ли да ни кажете колко от а, тези а, задължения наистина са правомерни? А, трябва да внимаваме за тези, които са от последната минута. Вие през 2011 година говорихте за 10 милиарда, сега са 13 милиарда и въпросът е дали е, става дума само за е, фалшифициране на счетоводните данни от страна на държавите членки. Всъщност е, има твърде малко поле за действие за съфинансиране и аз... Е, се съмнявам дали тези плащания в последната минута наистина са реалистични. Вие говорите за това, че липсват 10 милиарда плащания, казвате също, че има а, излишък от милиард и половина. Казвате, че това се дължи на факта, че а, не можете да предскажете какви точно ще бъдат приходите но а, като погледна тук а, тази извадка, може веднага да се види колко са средствата, с които разполагаме. Колегите говориха за ефективност на разходите, ситуацията в Гърция, откакто се е присъединила към еврозоната, тя получи е, 60 милиарда евро и не може да се каже, че има ефективност е, при разходите там. Какво желаете да направите, за да осигурите по-добър контрол е, върху разходите? Ако правихте това, щяхме да излезем от кризата. За какво са необходими необходими средства за обучение през целия живот. Имаме достатъчно млади хора, които са добре образовани, добре, но нямат работни места. Тук не са необходими средства, а трябва да се коригира съответно законодателството. Малките и средни предприятия, промишлеността трябва да създаде повече работни места, а, а не да се дава средства за обучение. Това, че ще се увеличат административните разходи, за мен е неприемливо. Аз не приемам тези 7%, не приемам а, увеличението, също и корекцията с а, инфлацията, с а, процента на инфлация. Аз а, очаквам намаляване. Британското правителство оказва натиск в тази насока и очаква това от комисията. Ако Уелс, например, имаше нужда от тези пари и парите идват от, трябва да дойдат от юго Англия, не от Брюксел, където могат да се загубят по пътя. Благодаря. Сега ще предложа на комисаря да отговори на този първи тур въпроси. И ако имаме малко време, ще ви дам думата втори път. Сега, всеки заема своята политическа позиция и това е нормално. Някои искат повече пари, други искат по-малко пари. Но съществува принцип в римското право, което не се прилага в е, е, страните с обичайно право. И там се говори за немо одитур немо аудитор. Това означава, че в един процес не се приема някой да опреква други го за собствените си грешки. Точно това правят някои правителства. Някои правителства идват пред комисията, за да искат пари за техните програми за земеделие, за наука и така нататък и същевременно след това упрекват Европейската комисия за това, че те отговарят положително на техните искания. И политическото им послание може да се обобщи последния начин. Бъдете сериозни и не отговаряйте положително на задълженията си. Та, за някой това е политическото послание днес изобщо не дайте да отговаряте на вашите е, задължения. А това не е приемливо. Господин комисар. Да, действително ние се сблъскваме с е, доста шизофренична ситуация с този бюджет. В крайна сметка предложението ни е доста скромно. Какво разруши традиционния ред? свързан с приоритета на парламента пред пресата, пред печата. Аз съм убеден, че ще можем да се върнем към а, обичайния ред и че ще можем да съвместим а, процедурите с а, поканата именно на председателя на Европейския парламент. Струва ми се, че това е нормално преди да се обърнем към печата. Аз в крайна сметка не мога да отговарям за изтичането на информация. Съжалявам за нея. Наистина това прилича на, дори на саботаж в такова деликатно положение. Вярно е, че имаме някои подозрения, но Миналия път, когато говорихме за многогодишната финансова рамка, когато отново се обърнах към Европейския парламент, ми се струва, че малко по-добре се запази тайната. А сега става въпрос за много чувствителна тема. Сега, когато говорим за тези 6,8%, разбира се, че можете да успорвате. Нашите прогнозни оценки бяха оптимистични, възможно е, но все пак мислим, че 6,8% те са правилната цифра за 2014, ако не изпаднем в капана от 2011. Е, т.е. ако не се наложи през 2013 наистина да изплатим всичко за 2012. Сега, вярно е, че имаме е, бюджет за корекции тази година и до известна степен Това е хипотезата, за която вие говорихте, както е, и вашата колега Сидония. А сега на въпроса на госпожа Андрея Сен, Ето какво мога да кажа. Ще повторя всъщност това, което съм казвал многократно. 15 милиарда основани искания се получиха за последните три седмици през 2011 година за кохезионната политика. Изплатили сме вече една част, но има една огромна част, която няма да можем да платим заради липсата на гъвкавост на финансовия регламент или заради късното искане и най-вече заради липсата на пари всъщност ще можем да изплатим 5 милиарда от 10 милиарда, просто защото с толкова разполагаме. Така че проблемът основно е свързан с липсата на средства. Сидония знае много добре как се случват нещата с програмите и озряването на програмите. Отначало се освояват нещата нормално, но в края на цикъла винаги се сблъскваме с дефицит. Това е нормално в рамките на финансовата перспектива. И ако в края на годината имате приходи от е, глоби, да речем в областта на конкурентоспособността, 7 милиона евро, е, събрани от комисара Алмуния, който наистина работи много ефективно в тази област, и нямате никаква възможност да използвате тези милиони за плащания, ясно е, че нещо не работи както трябва. Това е формалното обяснение – сега има и друго обяснение. А това, че увеличаването на заплатите не се състоя. От... Останаха 400 милиона за увеличаване на заплатите, които е, което просто не се състоя. Това също е някакъв е, излишък. И всичко това намалява приноса на жавите членки за 2011 година. Това може би е впрочем положително послание, защото намалява приноса на държавите за 2012 също, но това е свързано с самото естество на европейския бюджет. Поради липсата на тази гъвкавост се сблъскваме едновременно с излишък и с реален дефицит. 2011 година имахме реален дефицит по отношение на действителните основани искания, които се прехвърлят към бюджета за 2012 година. И е, Дерек е напълно прав. Наистина трябва да положим много повече усилия, за да е, можем да си възвърнем доверието към нас. И за административните разноски, е, въпреки че естествено тази функция е много малка. Е, той говори за несъществуващи економии. Аз чух някакви искания за 20 милиарда евро по тази функция на бюджета. Това означава, че администрацията просто не би съществувала повече. Това е смешно. Но естествено, че трябва да положим някакви усилия и затова не бяхме много мили с е, Комитета на регионите те гласуваха искане на увеличение над инфлацията. Аз го намалих на равнището на инфлацията и се надявам, че ще намерим начин да постигнем съгласие. Същото и за Европейския контролер на данните. Намерихме решение за проверката на данните – като останахме на равнището на инфлацията. Съгласен съм с е, Елдер, когато е, ми казва, че това е плосък бюджет. Господин Алваро също е прав, че никога не сме били толкова избирателни, когато определяме кой печели и кой губи от този бюджет. Наистина извършихме това упражнение, това е ясно за плащанията. Първият ви въпрос какъв беше? Мисля, че за края на фонда за захарта, което обяснява 6 милиона евро, може би за тази разлика. А що се отнася до Итер и Джовани и другите, мисля, че ще трябва наистина да обсъдим много сериозно проблема Итер. Сега сме все още в началото на тази дискусия, но така или иначе сме избирателни. Опитваме се да не пречим на програмите и когато имаме някаква свобода на действие, в частност, е, когато става въпрос за административна подкрепа, е, намирахме решение и гледахме наистина да не пречим на европейските програми под функция 1А. Но все пак трябва да се намерят 360 милиона евро. Това, е, това са безкрайни преговори. Слава Богу, че режима за подкрепата на бананите е вече приключи, така че ще можем да се съоточим може би, към ИТЕР, поне за една година още. Не успях да запиша всички въпроси, но ме попитаха какво се случва с Life Plus. Предлагаме увеличение за Life Plus и за да съм по-конкретен, Елга, ви предлагам да изчакаме следваща наша среща. Разбира се, можем да ви изпратим писмо с подробна разбивка на предложението в бюджета, но сега няма да се ровя в документите си, защото не ни оставя много време. Но моля ви, не забравяйте, че този път не става въпрос за разлика или разминаване с финансовото програмиране. До сега финансовото програмиране беше нещо, което не можеше да се пипа. Имате суми за определена година, точка. Това е края на бюджетното програмиране. Сега вече нещата са по-различни. Но това не е послание за изкарване навън, защото така ли, че никой не разбира какво представлява бюджетното програмиране. Трябва да се обяснява всеки път връзката с бюджета за 2012 година и как точно гласуваме. Всичко това е доста по-сложно в рамките на понятието бюджетно програмиране. Сега, на нашите великобритански приятели ще кажа следното по края на отчетната година 2011 година. Всъщност отговор вече е даван. Честно казано, наистина пак сме в е, шизофренично положение. Вчера в Люксембург всички ме питат какво става с РАЛ, с остатъците за изплащания. Не става въпрос непременно за бъдещи плащания – около 90% са свързани с бъдещи плащания, но някои задължения също са дължими за в бъдеще и ние намаляваме всъщност тези задължения, за да можем да облегчим малко положението. Сега по този проблем ясно е, че трябва да се увеличат плащанията, без никакво съмнение. Вследствие на проверките става ясно какви са основателните искания, така че а, няма друго решение да не се отговори на тези основателни искания. Аз лично като поляк и е, близък до Украина, бих казал, че украинците са изключително чувствителни хора. И аз имам сега среща с украинския премьер, така че ще трябва да ви напусна и нека да избегнем наистина следващата година такива моменти. Сега аз поемам председателството и бих предложила все пак онези, които са се записали за изказване, да се изкажат, ще имаме достатъчно време, защото за нас е важно ние като депутати да сме наясно какво точно искаме. Защото през есента така или иначе ще бъдем изправени пред въпроса какво по-точно желаем. Отново ли искаме да направим онова, което правехме през последните две години, т.е. да се пречупим пред съвета, и да кажем, Боже, Боже, съкън няма да добавяме нова криза към а, е, вече съществуващата криза. Това ли искаме да направим? Или този път да се изправим и да кажем, че с нашия малък бюджет, стига той да се прилага правилно, може да се направи много. И след това обаче наистина да го направим. Това беше първата ми бележка втората бележка. Вижте хронологията. Гледах и двете прес-конференции, както тази на, комиса, на председателя Барозо, заедно с нашия председател Мартин Шулц и след това прес-конференцията прес на Януш Левандовски. А, сега не знам дали трябваше след първата веднага да се проведе и втората. Те го... Значи, Мартин Шулц и Барозо говориха за бюджета, но не за бюджет 2013, а за бюджетни принципи и за това как съглас, че има че как трябва да се преценява тенденцията към а, намаляване, респективно увеличаване на средствата. Пълната ми подкрепа има председателя на нашия парламент. Така както се изрази той, можем само да се поздравим, че той е нашият председател. Барозо също го каза, но не така добре. Сега за бюджет 2013 всичко на всичко бюджетът е повече от е, дефензи, дефензивен, отстъпи, отстъпателен. Сега 6,3% увеличение за плащания звучи страхотно, обаче въобще не е така. Защото, помислете, следващата година ще имаме по, ще изтича последната въжаща в момента финансова рамка, а комисията ни предлага 2,5 милиарда марш за задължения и повече от 6 милиарда за плащания. Не, аз не бих нарекла това стегнат бюджет. И ако сега сложим различни гръмки заглавия, бъдеще за младеща и така нататък, а увеличението там не възлиза дори и на размера на а, инфлационния процент, всичко това говори, че е, бюджетът е истинско отстъпление, а ние трябва да бъдем на отстъпателни. Стига са ни казвали, че не сме спестили достатъчно. Европейския съюз няма право да пести. Първо не е принуден, защото няма дългове и освен това не бива, защото сме единственият бюджет в цяла Европа, който има повече или по-малко възможности да прави инвестиции. Сега господин Гудманис. Е, е, Благодаря. Господин Левандовски вече не е в залата, но мисля, че има представител на комисията и може би ще може да ми отговори. Основният проблем, който аз съзирам е, че Всъщност той е свързан с тези РАО. Ще трябва още веднъж по-точно да погледнем нещата. Ако направим математически изчисления, 2007 как ще се е, раздели между Кохезионния фонд, е, изследователската дейност и така нататък. Някои колеги изобщо не задават е, такива въпроси. Ако това не се прави по правомерен начин, няма как да се извършват плащания, но комисарят каза, че това е правомерно. Аз мисля, че увеличаването на плащанията за 2013 година може да бъде подкрепено сега от съвета и а, може би а, тези средства ще се върнат обратно в държавите членки, а няма да останат в европейския бюджет. Това е първия ми коментар. Аз съм либерал, който не е съгласен с Алваро. Ние в нашата политическа група сме на различно мнение, що се отнася до Кохезионния фонд. И това е нормално. Има нетни плаци и нетни бенефициенти. До тук възниква въпросът който е следният. Комисарът е, каза, че ще продължава да има дефицит също и с тези 6,5% при плащанията. Дефицитът ще се запази в е, целия период на планиране. Затова е, през целия бюджетен период и за това аз искам да попитам какво ще се получи, ако не се изплатят тези средства в рамките на многодишната финансова рамка. М плюс 2, М плюс 3 ще трябва да се спазва като формула. В някои региони обаче няма срокове как тези 6,8 ще бъдат свързани с края на тази многодишна финансова рамка и въобще каква ще бъде връзката с следващата финансова рамка, защото някои средства след 2013 година трябва да бъдат изплатени, да речем, в рамките на кохезионната политика. За това възниква следният въпрос. Края на миналата година ние видяхме, че около 3,5 10% от средствата дойдоха от, средств, от страни, където нямаше как да се извършват плащания. Това е срок, трябва да се каже. Ако този срок не се спазва, няма да получават средства съответните страни. Те просто ще ги губят. Това е въпрос, който не ми е много ясен. Може би колегите ще го разберат по-добре, може би те е, знаят каква е връзката е, за увеличаването на средствата 2013 с следващата многогодишна финансова рамка плащанията ще бъдат прекратени или ще плащаме и е, тогава, когато новата МФР зададе нови задължения. По проблемите на РАО, казва председателката, се споразумяхме на 9 май да заседава работна група на техническо равнище на 13 май. Вече политическите представители. Един друг либерал ще бъде председател на всичко това, е Ян Мулдър. Джордж Лайн. Джордж Лайн. Не е в залата. Моник. Либи колеги, но... Уважаеми колеги, Искам да ви помоля да понапреднем по някакъв начин на тема плащания, защото когато се поемат задължения бюджетни, все някога настъпва момента за плащане. Държавите членки много обичат, много така щедро да приемат задължения, а когато дойде време за плащане, да изпадат в проблеми и точно за това трябва, против това се борим в много от държавите членки. Нещата са сложни, и ще трябва да ги обсъдим много интензивно и в държавите членки. Това, което ме интересува във връзка с, с новия бюджет е подобно на това, което пита Александър Алваро, не бива да проявяваме истерия на тема задължения, но все пак трябва да попитаме докъде до да се надуват задълженията, след като е проблем след това реалното им изплащане. Това е единия въпрос. Вторият въпрос – до колко а, средствата се харчат устойчиво. Още повече, че тук говорим за конкурентоспособност. А, а, тя е в нашия дневен ред от години, но въпреки това конкурентоспособността не е нараснала равномерно във всички държави членки. А, и не се е стигнало насякъде до диверсификация в изграждането на предприятия и създаването на работни места. Тъй, че трябва да попитаме колко са ефективни и колко са устойчиви мерките, които се финансират. Така че хората наистина да ги усетят, а не тук ние да си ги гледаме през едни розови очила. Уч... Имам и допълнителен въпрос към комисията. Имаме сектор, т.е. имаме държава членка на Европа, Europa, die Schäden sich auf weit. Имаме един а, център по борба с киберпрестъпленията, който е голям а, проблем за нас. А, и в а, защото той ще е много полезен център. 100, примерно някой ако открадне 100 милиона в интернет, никой не забелязва, а някой ако отиде открадне 100 хиляди само ди в банката, това е огромен проблем. Тъй, че трябва да се обърне внимание на този институт Бих искала а, така да имаме такъв а, институт или център за борба с киберпрестъпленията, който да е достоен за наименованието си, а не да направим някакво недоносче с недостатъчно персонал, което да е недееспособно. Защото, примерно, за детската порнография за цяла Европа има петима щатни които да работят. Само петима словом и цифром. Така че мисля, че трябва да има малко повече координираност в бюджета по тези въпроси. Още повече, че това, за което говоря, са дребни суми в сравнение с другите суми, които се предвиждат в бюджета. Председателката, благодаря. Сега Мария. Gracias, Yuta. Yo lamento que el comisario. Благодаря. Жалко, че комисарят е, вече го няма. И най-вече жалко, че той не отдаде дължимото значение на мнението на докладчика в Сянка. Аз не смятам, че сегашният представител на комисията тук ще може да ми отговори. Но, ето какво исках да кажа. Първо в устната презентация. Говори се често за това, че е необходима гъвкавост, за да могат да се допълнят програмите по функция 4. Сега въпросът ми е следния. Дали отчитате това за бъдещото програмиране или ще трябва наистина да, обхват, да обхванете всички необходимости без инструмент за гъвкавост? Освен това, знаем, че за периода 2011-2013 имаше допълнителна сума, от 270 милиона евро за програмите за добросъседство, за арабската пролет, за Южното Средиземноморие. Това, тази допълнителна сума как се е получила? Дали е някакъв трансфер от перо в перо, дали е някакво преразпределение? И това увеличение дали отчита факта, че една част всъщност ще отиде за политиката за съседство и дали е увеличение, което ще отиде към а, политиката за стабилност. Знаете, че това е много важно за външните отношения на Европейския съюз. Освен това съм силно загрижена за това, че изобщо не се говори тук за а, всички инструменти, свързани с партньорство жертвата, а, с правата на човека. Не се говори изобщо за политиките за развитие. Не се казва нито дума за всички тези политики. Дали защото няма увеличение за тези фондове, или защото няма никакви прогнози, или защото са изключени и съответно се обхващат от някакви други пера. Благодаря. Ähm, äh, Благодаря. Може би ще получим отговори на тези въпроси, обаче сега е, е наред нашият е, нов колега, господин Плекович. Надявам се, че правилно изговорих името му. Благодаря. Съвсем правилно изговорихте името ми. Благодаря, че днес за първи път ми давате възможност да взема думата като наблюдател от е, Харватския парламент в Европейския парламент. Искам също да взема отношение показаното от комисар Лемандовски във връзка с е, проекто бюджета за 2013 година. Той каза, че е, Харватия е проблема. Аз не бих формулирал нещата така. Харватия не е, може би, решението на днешната ситуация в Европа, но със сигурност е факт, че 2013 е, година за нас е важна година. За първи път ние няма вече да ползваме предпресъединителни помощи, а във второто полугодие, след ратификацията на присъединяването е, от всички държави членки, т.е. към 1 юли 2013 година, вече ще бъдем пълноправен член на Европейския съюз и съответно ще има съответно адаптиране към многогодишната финансова рамка и проекто бюджета за 2013 година. Радвам се, че финансовите средства, които бяха договорени през последните години в хода на предприсъединителните преговори, е, фигурират като анекс към проекто бюджета за 2013 година. Там съвсем ясно е посочено това, каквото са договорили 27-те държави членки, е, както по отношение на приходната, така и на разходната част на бюджета. Искам да подчертая, че е, Харватия ще даде своя принос към към общностния бюджет след като изтече първото полугодие на 2013 година в размер на 260 милиона евро ще бъде нашият принос. Беше казано нещо във връзка с увеличаване на плащанията за предприсъединителна помощ за 2013 година. Това е сигнал, че ние не само променяме статута си, а и е, се подобрява способността на всички страни да освояват средства по този инструмент. Благодаря. Сега изчерпахме списъка с е, изказвания. Има обаче някои въпроси. Желая ли е, някой от комисията да отговори на тези въпроси? Моля. Thank you, uh, Madam Chair. I will try to address some of the questions that... Благодаря. Uh, Госпожо председател, ще се опитам да отговоря на някои от току-що зададените въпроси накратко. Първо, въпроси на господин Готманис. Какъв е делът на РАЛ, на неизпълнените бюджетни задължения? И също така във връзка с кохезията – Става въпрос за две трети от е, общата сума. И как се увеличават плащанията е, в бъдещата е, многогодишна рамка? Всъщност комисията прави прогнозна оценка на нуждите. За 2013 година трябва да решим. Ако тези плащания не са налични за 2013, в такъв случай ще трябва да прехвърлим всичко това за следващата година или следващите години. Всъщност зависи от е, сумите, така че ясно е, че има връзка. Това, което не е налично за изплащане на фактурите, ще трябва да се отрази в следващите бюджети. Функция 4 комисията възнамерява ли на този етап да ползва инструмент за гъвкавост? Нашия отговор за момента е не. Направили сме подробна оценка на нуждите и маржовете по функция 4 се оказват по-високи, отколкото първоначално програмираните 390 милиона така че имаме наистина известна свобода на действие, което ще ни позволи да коригираме някои програми и в частност за държавите от Южното Средиземноморие и съседните страни. За този инструмент, специално за съседството, комисията е отчела предложението, целящо увеличаване на този бюджет. Но сме отчели също така факта, че положението в някои от тези държави е толкова нестабилно, че не можем да сме сигурни, че ще постигнем целите си. По тази причина не трябва да забравяме тази нестабилност и трябва постоянно да следим развитието на положението в тези държави. Сега във връзка с демокрация и права на човека, предложението на комисията е стабилизация, за 2012, стабилизация към равнището на 2012 година. Тоест, проекто бюджета за 2013 да се равнява на сумата от 2012 увели... предвиденото увеличение за присъединяване е доста сериозно и това се дължи на факта, че има автоматични правила, които се прилагат към някои от тези инструменти за присъединяване. Така че е, ще има наистина необходимост от ускоряване на изпълнението, за да не се загубят тези фондове. И така стигам до последната част от моя отговор за кохезията и някои от въпросите на господин Годманис. Не би ли следвало да има срокове за автоматичното изпълнение. Всъщност съществуват доста строги правила, правилата за N плюс 2 и N плюс 3. Тези правила предвиждат следното. Искането за възстановяване, ако не може да се изпълни до 2 или 3 години, автоматично се обявява за недействително, т.е. фондовете се губят. Трудно е да се предвидят разноските от фондовете за сближаване по доста прецизен начин, защото на този етап наистина е малко трудно да се разбере дали в края на 2013 година всички държави членки ще могат е, да направят исканията си за възстановяване в тези е, срокове, т.е. N плюс 2 и N плюс 3, защото нашата отправна точка, нашата отправна хипотеза е, че ще бъде възможно това, но вероятно ще има плащания през 2014, но това плащане е несигурно. И ако тези искания не достигнат до нас, в такъв случай автоматично ще има освобождаване от задължения. Благодаря. Окей. Okay. Uh, това бяха първите отговори, които получихме от комисията. Ще възникнат сигурно и още въпроси, ще очакваме още отговори. За сега приключваме дискусията по дневен ред за, за бюджет 2013 и преминаваме до, към многогодишна финансова рамка. Не виждам обаче са докладчиците по разходната част. Но във всички случаи колегите Беге и Калфин ще могат да ни разкажат какво се е случило по време на брифинга и дебрифинга в, на съвета. Не знам кой от двамата ще започне. Раймер, може би. Тък му се разбираме. А, ние сме силен екип веднага успяваме да се договорим. Моля предварително за изменение. Започвам аз, защото трябва да отида бързо на друго заседание. След това ще се сменим. В понеделник вечер имаше заседание на контактната група под ръководството на председателя Шулц. След това заедно с преговорния екип преди заседанието на, общия съвет, на света по общи въпроси в Люксембург също се проведе дискусия. И днес в обедната почивка се проведе така наречения дебрифинг с датския посланник. В центъра на ГАЕРК бяха някои елементи, които може би ще станат до част от така наречените кутии. В понеделник се договорихме а, за нещо, което беше важно и в разговорите с тримата председатели вчера. За какво става въпрос? Първо, стриктно спазване на лисабонските процедури по отношение на процедура на съвместно вземане на решение и участие в вземането на решение. Министър Вамен е, беше леко изненадан, обаче изясни четири важни момента. Първо, че датското председателство се чувства задължено да спази така нареченото писмо Орбан, т.е. процедурата за привличане на парламента към участие в решенията. Второ, че а, решенията се вземат съвместно. Трето, че така наречените преговорните, преговорни кутии в никакъв случай не заместват, не изпреварват така наречените законодателни процедури, процедури нещо към което датското председателство се отнася твърде сериозно. И на четвърто място, Датското председателство подчерта, че на Европейския съвет през юни няма да настоява за преждевременно посягане на собствените средства. Напротив, нещата ще се развиват на базата на договореното в кутиите, договорните кутии. Ивайло и аз разгледахме, например, аграрната политика а, и друга област на политика на самия дебрифинг. Просто като растер му налагахме е, и казвахме, тук имаме участие на вземане в решението, тук имаме одобрение. Сега никой не може да забрани на съвета да мисли, когато мисли е, правилно, но трябва да се прави разлика между общи позиции, които при специфичните преговори между парламента и специализираните съвети играят своята роля от една страна и от друга страна онова, което съветът предварително може да определи. Освен това му дадохме идеята да се проведат два, две заседания едно, за, едно в парламента и едно на съвета, за да изложи всеки институционалните си виждания. В резултат на такива разговори просто процедурите се ускоряват. може би ще трябва да променим до известна степен позицията си и колкото може по-рано да настояваме за обсъждане на тази тематика Днес председателството на съвета беше малко сдържано в това отношение, но според мен е много важно то да стане. Е, И другото е дебатът за така една декларация, в която да залегне така нарече, така да се каже взаимен ангажимент. Така че никой да не може след това да бяга от задълженията си. Както обикновено кохезионната политика, аграрната политика също бяха доста успорвани в съвет, които винаги са успорвани в съвета, са спорни въпроси и в нашата преговорна контактна група. Преговорите с нашата контактна група. С голям интерес констатирахме, че в предварителните протоколи и в прес-съобщенията има странна формулировка. Днес повдигнахме въпроса за това. Ще цитирам на английски. The political agreement of the Council pending the adoption of a first reading position by the European Parliament. Ich würde sagen, so far so good. Dann geht's aber weiter. До тук добре, обаче слушайте нататък. Package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 а, беше ни обяснено, че всъщност прес-службата е виновна за този, ке, та, за този текст и е станало недоразумение. Да, да, ние винаги се извиняваме с преводачите, като не се разбираме. Те се извиняват с прес-службата. Ще трябва да следим по-зорко нещата, тъй като заключенията на Европейския съвет от декември 2005 година от 7 до 24 страница съдържат всички тези в дребен шрифт дадени проценти и разпределения, които днес вече са предмет на съвместно вземане на решения. Затова не трябва да притъпяваме вниманието си. Също така а, дебатът за собствените ресурси се подготвят като част от отделна преговорна котия. Както и, разбира се, гъвкавостта. За да може а, балансът между собствени средства, числа в многогодишната финансова рамка и необходима бюджетна гъвкавост да съществува. Сега ви се извинявам. Обаче ние сме така добре сработен екип с Ивайло, че всеки знае какво ще каже другия. Председателката. Чудесно. Това за регионите не го чух добре, но както и да е. Има ли допълнителни въпроси? На тях, разбира се, ще отговаря и Вайло, доколкото е в състояние. Няма. Gut. Äh, äh, gibt's auch keine. Den... И Ивайло няма какво да допълни. Останалото ще го прочетем. В такъв случай преминаваме към Шеста точка не, казват ми, че я отлагаме, защото докладващата няма. Тогава преминаваме към общата, осма точка от дневния ред. Това е програмата на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации. Естел macht die... Естел ще е, е автор на становището на нашата комисия по този въпрос. Oui, merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Нека да напомня, че е, Програмата за социална промяна и социални иновации обхваща три съществуващи вече акта – прогрес, юрест и микрофинансирането прогрес. Става въпрос за упростяване и за това ние подкрепяме идеята. Вече съм казвала, че обединяването в една единствена програма повдига обаче някои въпроси, а именно това, че се обединяват цели, а пък бенефициерите са различни и това доста обърква логиката на предложението. Искам само да посоча предложенията, които съм направила за подобряване на механизма за разлика от посоченото от комисията на първо време, ние смятаме, че не трябва да се измерват проектите според обема им, а по-скоро от допълнителната стойност която, и ползата, която генерират. Виждали сме действително малки проекти в рамките на микрофинансирането да носят наистина много голяма стойност. Сега, поименно по инструмента за микрофинансиране, ние считаме, че трябва наистина да бъде засилен и развит и предложението на комисията наистина позволява достъпа, но забравя една допълнителна част, а именно тази на съпъсващите мерки а, за бенефициерите. И искам да напомня, че тази допълнителност наистина трябва да бъде намерена, в частност с Европейския социален фонд. От бюджетна гледна точка, заедно с докладчик в сянка от Комисията за заетост, търсим добро разпределение между различните програми и то да стане малко по-различно от начина по който се предлага от комисията. Искаме е, сумите е, за администрация, за управление на програмата е, да бъдат в размер от 2%. И едно малко допълнение. Изглежда, че от бюджетна гледна точка финансовата стабилност ще се приложи, т.е. ще има някаква еквивалентност, но това трябва да се провери. И за това решаваме да отложим одобряването на, одобряването на сумите в очакване на одобряването на бъдещата многогодишна финансова рамка, като уточним съответните термини, които парламента ще одобри, а именно увеличение 5% спрямо бюджета от 2013 година. Ето това е обобщение е, на това, което предлагаме, госпожо председател. Благодаря. И, е... Пропуснах. Е, измененията трябва да се внесат утре 10 часа, а приемането в комисия по бюджети на 31 май. Ich habe jetzt nur eine Wort има една единствена заявка за изказване, господин Косовски. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на авторката на становището, госпожа Грелие. Мисля, че идеята за отделна програма е много важна стъпка. Важна стъпка за по-добра координация на дейностите на Европейския съюз в областта на заетостта и социалната политика представлява и важна стъпка към координацията на процедурите. Мога само да се съглася с докладващата, че програмата за социална иновации трябва да подпомага не само големи предприятия, а и МСП, защото е много важно да се търсят решения в тази област. Комисията говори за необходимостта от достигане на критична маса от финансиране на големи проекти. Аз смятам, смятам, че такова обяснение е напълно безпочвено. Що се отнася до финансирането на заседания на председателствата, съгласна съм с госпожа Грелие, но финансирането на конференции, например, за социално изключване и така нататък, всъщност се вписва в целите на тази, тези програми, тъй че би трябвало да останат в сила като възможности такива финансирания. Но такива конференции, разбира се, не бива да се отклоняват от целите на програмата. Авторката предлага нов начин на разпределение на средствата между различните програми и сектори. Питам се дали все пак да не възприемем предложен, предложението на комисията, защото предлаганата в становището промяна излиза извън компетентността на нашата комисия. Не съм сигурен, например, че трябва да урязваме средствата по ОРЕС. ОРЕС е сравнително нова програма. След това разпределението на ресурсите между отделните области на програмата трябва да се обмисли още веднъж. В това отношение съм съгласен с подхода на комисията, но бих предложил още едно решение – неосвоените средства би трябвало да бъдат, с тях комисията би трябвало да може да финансира различни други дейности. И примерно до 5% от средствата трябва да могат да се трансфери, трансферират между различните програми, като естествено бюджетната комисия трябва да е информирана за такива трансфери. Освен това, Смятам, че е много важно да се засили координацията, взаимната допълняемост на програмите и тяхната ефективност. Благодаря. Председателката, благодаря. Повтаряме още веднъж, утре на обяд е крайният срок за внасяне на предложенията за изменение, а гласуването за становището ще бъде едва на 31 май. Естел, имаш ли нещо да кажеш? Само да отговоря на колегата за разпределението между различните подпрограми. Да, действително, видяхме го с представителите на комисии, комисията и докладчиците в Сянка и ще проверим за повече гъвкавост. Е, може би ще възприемем идеята е, това разпределение да бъде наистина гъвкаво и да бъде с указателен характер, за да отговорим на вашето желание някой ми казва с доста приятен тон, че така или иначе вече това разпределение е указателно. Да, е, ясно. Ако няма нещо друго, тогава ще трябва да изчакаме измененията, които ще внесат колегите и то масово. И тогава вече ще видим какво ще правим по-нататък. Сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. Програма Здраве за растеж, госпожа Вертман. Благодаря. около 10% от е, брутния вътрешен продукт в Европейския съюз е, се изразходва за здравеопазване и около една десета от е, хората работят там. За нашите граждани това означава по-високо качество на живот, а за общността това представлява и стимул за растеж предвид економическата криза. Респективно Комисията предлага третата програма Здраве за растеж в е, рамките на многогодишната финансова рамка. Програмата е, се концентрира върху отделни цели с висок потенциал за економически растеж. Имаме иновативни и устойчиви здравно, здравни системи, след това по-добър достъп до здравеопазване за нашите граждани и трето превенция на заболяванията и е, опазване на здравето и последно, не на последно място, е, защита е, на гражданите от трансгранични заплахи за здравето. И като погледнем ситуацията до 2020 година в Европейския съюз, виждаме, че липсват около 1 милион заети в здравеопазването и затова програмата Здраве за растеж трябва да даде нови импулси на трудовия пазар. Комисията е, е предвидила бюджетни средства е, в размер на около 44 милиона евро. Размерът е, на съфинансирането е 60%, защото все пак става е, дума за нещо много важно, а при особени случаи може да достигне съфинансирането и до 80%. Всички изменения са включени, някои из допълнения също са включени. Е, струва ми се обаче, че текстът на комисията е малко слаб и като че ли двусмислен и затова апелирам към всички колеги да е, дадат своите идеи е, за по-добра формулировка и бих приветствала, ако накрая успеем да се споразумеем за текста. Е, равносметката от цялата ситуация е, че трябва да си помислим какво трябва да се случи дългосрочно в Европейския съюз. Там, тук отбелязваме спад на населението, съвсем ясно. И е, Европа е континент с намаляващо и застаряващо население. Ако искаме да запазим нашата конкурентно способност, трябва да действаме още от сега, а не след 10 или 20 години. Поради което темата здравеопазване играе много голяма економическа роля и въобще е, голяма роля в стопанството на всички страни. Затова е, аз мисля, че ще трябва да се гласува за средствата в съответната рамка. Измененията се внасят до 7 май. А гласуването в нашата комисия е предвидено за 31 май. Ще се радвам на добри аргументи от ваша страна в дискусията. Благодаря. Сега съм в щастливата ситуация, казва председателката, да бъда докладчик сянка във връзка с това становище. Смятам, че изменението измененията, които са свързани с бюджета, е, могат да бъдат подкрепени от мен. Е, приемам, че всички колеги са видяли измененията. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13 и 14 са много добри изменения. Те наистина се отнасят до нашите задачи, но 3, 5, 6, 8, 9, 10 и 15 това са задачи на ЕМВИ, на комисията ЕМВИ и по същество. Имам предвид, ако трябва да се внасят изменения по същество, ЕМВИ е компетентната комисия. Измененията като че ли се дублират някъде, но изменението, което разширява спектъра на задачите, т.е. не само злоупотреба с а, алкохол и а, тютюневи изделия, но и с а, наркотици. Тук мисля, че ние като Европейски съюз изобщо не сме в състояние да направим каквото и да било. Защо? Защото това не е в нашите компетенции. Злоупотребата с наркотици в целия Европейски съюз попада под действието на наказателното право. Ние нямаме нищо общо с наказателното авторското право. Аз знам, че в Германия, например, имаме закон за а, наркотичните вещества. Там е записано, че употребата на такива вещества принципно е забранена, но ако те не се търгуват, а се използват само за лично удоволствие, това не подлежи на наказателно преследване. Въпреки това, а, ние пак не можем да участваме в превенцията. Това, което можем, правим в Европейския съюз с агенцията, която има седалище в Лисабон. Но а, пътищата на а, незаконните наркотици, те всъщност се опитват да разберат какви са маршрутите, работят заедно с трети държави, така че тук ние за съжаление, нищо не можем да направим. Тютюнът и алкохола са легална дрога. Тук можем да правим всякаква антиреклама. И това се вписва много добре в програмата Здраве за растеж. Е, трябва обаче да осигурим за 7 години тази програма да включва 400 милиарда евро, като че ли не всичко се включва тук, което е необходимо за общественото здраве. Смятам обаче, че можем да разработим добри практики, така както започнахме е, с задължение за докладване и така нататък. Е, и най-вече критериите, по които се извършва оценката. Е, тези критерии трябва да бъдат установени предварително. Аз смятам, че това е добър подход и е, смятам също, че това попада в нашите компетенции като бюджетна комисия, защото в крайна сметка ние сме за това средствата да бъдат влагани разумно. Setze ich wieder meinen äh, Chairhut auf. Gibt es noch? Имате ли е, да, моля, госпожа Мацони. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка за НП. Мисля, че предложението на Европейската комисия е, е добро, ние сме съгласни с него, защото наистина е съгласувано с е, целите в рамките на Европа 2020 година и тук се съоточаваме върху програма, която предвижда устойчивост, и е, решения за ефективност и за намирането на, на, на персонал в една област, в която той липсва много сериозно. Така че всичко това е положително. Отправната точка на комисията е идеята, че здравето е двигател за растеж със съответните економически последици. Така се е, измерват последиците именно от е, здравното състояние на жителите върху економиката. Лично аз бих се съгласила с общата сума на е, отпуснатите средства на пръв поглед, защото знаете, че когато се е, изчислява делът, и съответните резултати, сигурно ще се стигне до друга сума, но нека да остана на по-повърхностно равнище, защото не разполагам с съответните компетенции. За всичко друго съм съгласна с докладчика, с основния докладчик. В този доклад се говори много за профилактика срещу употребата на тютюн и на алкохол и съответно и за борбата срещу употребата на наркотици, но аз тук съм съгласна с току-що казаното от председателката за наркотиците. Освен това се предлага изменение във връзка с критерия затластяване. Връщаме се на хранителните параметри във връзка с затластяването. Мисля, че това е приемливо, но това, което не е приемливо е да се съоточим основно върху потребата на тютюн и спиртни напитки. Комисията идентифицира а, тази причина сред цял списък от причини, като е, доста основна причина за преждевременна смърт, но ми се струва, че по този начин ще стигнем до липса на равновесие в предприятите мерки и това може да ни отклони от някои е, цели, които са по-скоро свързани с правомощите на Европейския съюз и съответно имат последици по рисковите фактори. Например, замърсяването в околната среда. Така че ако трябва да подсъдираме чрез е, задължителен списък или почти задължителен списък, то тогава, е, и ако искаме изобщо да провеждаме една пълноценна профилактика, тогава нека да идентифицираме също и хроничните заболявания, свързани с е, екологичното замърсяване, с смога, с киселинното замърсяване, с емисиите от най-опасните другите промишлени сектори и има и други. Освен това, нека да отбележим и е, липсата на е, физическа дейност. Тук също научните изследвания доказват, че липсата на физическа дейност играе сериозна роля. Това също е част от основните причини за хроничните заболявания. И във връзка с предложенията на докладчика, тя иска някои подобрения на текста в рамките на едно добро сътрудничество, но нека да си позволя да подчертая едно мое съмнение по параграф 6. Там се приканват държавите членки да предвидят здравеопазването е, като приоритет в националните си програми и по този начин да предвидят е, ресурс на разположение на Европейския съюз. Такова едно изтъкване в преамбюла се оказва на празно, защото после не съществува никаква разпоредба, свързано с него. Наистина, съгласна съм да се каже, че това е приоритет, че това е условие, за да се получат необходимите средства на европейско равнище, но това трябва да се предвиди като елемент за допустимост, условие за допустимост. Сега по параграф 10. Тук също изпитвам известни съмнения. Този път става въпрос за предпочитанието, което се отдава на държавите с БВП под 90%. Мисля, че такива интервенционни мерки в областта на здравопазването не трябва да отчитат тази разлика, а трябва да се осигури достъп на абсолютно всички граждани. И още две бележки. Параграф 16. Там се говори за евентуална допустимост на критерия допустимост в различни фондове, но този критерий не е обяснен добре. Този критерий трябва да се обясни малко по-добре за множеството фондове. И накрая в параграф 42 се говори за управлението от страна на Европейската комисия. Мисля, че формулировката тук е свързана с е, известен отказ от управление на всички равнища. Аз имам и опит в това отношение. И това противоречи всъщност на всички наши усилия. Това е всичко, но все пак благодаря на докладчика. Их. Председателят, благодаря със сигурност. Аз е, мога да подкрепя в голяма част казаното от вас, но докато не става дума за бюджетни въпроси, ние ще трябва да депозираме измененията си при Франсуаз Гростет, която е докладчик е, в случая и ако искаме да се измени текста на комисията и то по същество, нямам предвид е, цифрови данни или е, други неща, това трябва да го направим наистина в Комисията по околна среда. Ние не можем да извършваме законодателна дейност от името на Комисията по околна среда. Изготвяме становище, което е свързано само с въпросите какво ще се прави с бюджета. Това само за обяснение. Има ли други изказвания? Госпожа Вятман, искате ли да кажете нещо в заключение? Искам да благодаря за направените коментари и предложения. Мисля, че ще трябва да седнем за малко заедно и да внесем необходимите корекции. Благодаря. Председателката, добре. С това вече приключваме работата по нашия дневен ред а не на края на силите си. Не сме на края на силите си. Благодаря а, за това, че колегите бяха тук по време на цялото заседание. Следващото заседание на нашата комисия е на 8 май. Ще се видим всички в 15 часа. Свежи, отпочинали, а до тогава ви пожелавам всичко най-хубаво.